I think we can start. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine... Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, радвам се, че всички отново сме тук. Надявам се, че сте прекарали чудесно лято, че сте си починали и сте натрупали достатъчно сили за следващите месеци на работа до коледа. Както виждам, всички изглеждате чудесно, аз също се чувствам добре, така че можем да започнем нашата работа. Дневния ред е, може ли да бъде прият, ако няма възражения, както винаги обичайната процедура. Виждам, че няма възражения. Протоколите от 11 е, и 12 юли също могат да бъдат приети. Съобщения на председателя. До момента няма такива. И започваме с гласуването. Общ бюджет за Европейския съюз за финансовата 2017 година. Докладчик Изабела Демонте. Но преди това нека да проверим как работи системата. Начало на гласуването. Да, виждам. We are used to it. So we will work. Да, свикнали сме вече на тази процедура. Да, вашата система функционира ли? Питайте на следващата седалка. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. на гласуването. Всичко е наред, мисля. Good. Добре. Тогава започваме с първото изменение 59-28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващо 59-09 за. Против. Въздържали се. Приема се. 59-27 за против, въздържали се, отхвърля се. Можем да проверим. 59-27, начало на гласуването, край на гласуването, 17 за, 22 против, няма въздържали се, отхвърля се. Е, Казвам само последните две цифри. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека да проверим. Начало на гласуването, край на гласуването. Деветнайсет за, 22 против, отхвърля се, 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим пак. 26. Начало на гласуването. Край на гласуването. 27 за 13 против. Благодаря. Обаче нещата изглеждаха твърде по-различно. Петдесет за против въздържали се, приема се. 58-83 за, против, въздържали се, приема се. 58-82 за, против, въздържали се, приема се. 58-80 за, против, въздържали се, приема се. 58-67 за, против, въздържали се, приема се. 58, 76 за, против, въздържали се, приема се. 58, 88 за, против, въздържали се, приема се. 58, 77 за, против, въздържали се, приема се. 58, 78 против, въздържали се, приема се. Против, въздържали се. Аз и 8-9 бяха заедно. 5-8, е, е, за, против, въздържали се, приема се. 58-67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58, 59 и 58, 96 идентични за, против, въздържали се, приема се. 58, 58-89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, но нека да проверим. 58-89. Начало на гласуването. Край на гласуването. 18 за, 23 против. Отхвърля се. 5891 за. Против. Въздържали се. Изглежда, че се приема, но нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. 24 за, 17 против. Приема се. 58-68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 д. 5869 за. Начало на гласуването проверяваме. Край на гласуването. 20 за 21 против. Отхвърля се. Отхвърля се, да. 58-60 и 58 95 кой е за, против, въздържали се, приемат се. 58 61 58 71 58 94 59 17 за, против, въздържали се, приема се. 58 62 72 и 93 за, против, въздържали се, приема се. 59, 18 за, против, въздържали се, приема се. 58, 52, 65 и 87 за, против, въздържали се, приема се. 58, 66 за, против, въздържали се, приема се. 59, 20 за, против, въздържали се, приема се. 59-23 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 58-99 за, против, въздържали се, отхвърля се. Начало на гласуването проверяваме. Край на гласуването. 17 за, 25 против. Един въздържал се, отхвърля се. 59.00 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 59.01 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 59.02 за, против, въздържали се, приема се. 5903 за, против, въздържали се, приема се. 5908 за, против, въздържали се, отхвърля се. гласуването. Край на гласуването. Ясно се отхвърля, обаче на пръв поглед не може да се види. Отхвърля се с ясен резултат. 59-25 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 59-25 Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 за, 25 против. Отхвърля се. 58-79 за, против, въздържали се, приема се. 59-10 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към измененията към писменото становище. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. 18 за, 25 против. Отхвърля се. Компромис 3 за, против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11 за, против. Въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването по изменение 11. Край на гласуването. 20 за, 24 против, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, нека да проверим. Изменение 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. 16 за, 27 против. Отхвърля се. Изменение 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 22 за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 29 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 28. Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. 22 за, 21 против. Отхвърля се. 22 на 22 той няма карта. Но решаващото, решаващия глас в случая беше гласа на един въздържал се. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 42 за. Момент. 39. Гласувахме по него. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 за, против, въздържали се. Изглежда, че се приема, но нека да проверим. 40, начало на гласуването, край на гласуването. 25 за, 18 против. Приема се. Сега, разделно гласуване. Първата част За. Против. Изглежда, че се приема, но нека да проверим. Начало на гласуването. Първа част. Край на гласуването. 23 за, 20 против, 1 въздържал се, приема се. Втората част, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Изменение 44 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 46 за. Против. Въздържали се, приема се. 47 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 е, резултата беше ясен, но нека да проверим. По 55 гласуваме.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 против, въздържали се. Изглежда, че се приема, но нека да проверим. 62, начало на гласуването. Край на гласуването. 19 за, 25 против, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против,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 Сега гласуваме целият доклад. Начало на гласуването. Маркус Пипер трябва обаче да каже предварително дали е за. Край на гласуването. 42 за, двама против, един въздържал се и благодаря най-сърдечно на докладчика. kommen auch noch Abstimmungen, aber die glaube ich nicht ganz. Е, има още гласувания, но мисля, че не са толкова дълги. Liquefied natural gas and gas storage. Клаудия Монтеро де Агиар е докладчик по доклада Стратегия за втечнения природен газ и неговото съхранение. Dagegen, Компромис първи е, за против въздържали се приема се. Компромис 1А. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против. Да направим проверка. Моля, гласувайте по изменение 11. Край на гласуването. 27 гласа за, 16 против, 2 въздържали се. Приема се 12 за, против. Проверка и тук, моля. Изменение 12 гласовите. Край на гласуването. 22 гласа за, 19 против, 2 въздържали се. Приема се. Втори компромис за, против, въздържали се. Приема се. Основнесено изменение има ли е, някой, който е против това основнесено изменение? Няма такива. Тогава гласуваме. Кой е за? Кой е против? Проверка по основнесеното изменение. Край на режима на гласуване. 20 са, 23 против. Отхвърля се. Компромис 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Тридесет първо изменение е за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по изменение 33, първа част за, против. Проверка, моля. По първата част на изменение 33, режим на гласуване, край на гласуването. 19 за, 24 против, отхвърля се. Втора част, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 34. За. Против. Въздържали се, приема се. 35. За. Против. Въздържали се. Проверка и тук. Моля да гласувате по 35 изменения. Край на гласуването. 22 гласа за, 20 против. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 53-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 60-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 68 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 79 изменение за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десети компромис за. Искате проверка по 83-то изменение. Е, добре. Край на гласуването с електронни карти. 23 гласа за, 19 против. Да, е, основателно бе възражението. Приема се. Компромис 10. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 90-то изменение. За. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но все пак да проверим. Е, електронно гласуване. Изменение 90. Край на гласуването. 27 гласа за, 15 против. Приема се. 91 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега вече крайното гласуване. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 37 гласа за, 5 гласа против, е, няма въздържали се и така приема се. Благодарим на докладчика. Jetzt haben wir noch eine Abstimmung für die zweite Lesung. А сега е едно гласуване във връзка с второто четене по приемането на директива на Европейския парламент и на съвета за технически изисквания в съдове по вътрешни водни пътища и така нататък. И така, моля да гласуваме. Край на електронното гласуване. 40 за, 1 глас против, 1 въздържал се, докладчиката е Иво Белет и така. Поздравяваме е, докладчика. С това приключихме гласуването за днес. So. Е, е, Thank you very much. Thank you. <laughs> <laughs> well done. Gut gemacht. Ja, aber manchmal sieht man es wirklich. So, da ein bisschen in Zeitverzug sind, Тъй като се позабавихме малко, продължаваме е, веднага. Ще помоля просто тези, които не желаят да останат в залата, е, да напуснат. Преминаваме към доклада относно прилагане на директива на съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги. Йенс Нилсън е докладчика. Да, е, темата е по-важна, отколкото може би е, повечето от вас си мислят. Е, действително, тя е свързана с, с ресора на нашата комисия и освен това ние самите имаме личен опит, най-вече на регионално равнище, на местно равнище. Е, проучвали сме въпросите в продължение на десетилетия. Изключително важно е, е качеството е, на е, тези услуги, е, включително и за развитието на региона и за туризма. Трябва да гарантираме равноправно е, отношение е, към жените и мъжете. Особено когато става дума за случаи, които се отнасят най-вече до економиката на споделянето, а също и за случаи на сексуален турмоз в обществения транспорт. Трябва да засегнем естествено и всички тези е, случаи е, с особена острота, защото това предизвиква сериозна загриженост. Имам предвид случаите на сексуален тормоз. Държавите членки разбират своите е, задължения, е, своята отговорност и аз смятам, че нещата би трябвало е, да се решат най-вече на равнище национални компетентни органи. Е, целта, е, в крайна сметка, в промените в директивата са да насърчат е, държавите да предприемат повече усилия в това отношение, за да може директивата да се прилага надлежно във всички региони и във всички държави членки на Европейския съюз. Благодаря ви. Сега ще дам думата на Жорж Бах. Благодаря, господин председател. Ще поздравя колегата Йенс Нилсън. Благодаря му за неговата работа. Равенството между половете. Микрофонът на оратора прекъсна. Продължавам. Да, това е въпрос от голям интерес. Естествено, че трябва да се концентрираме върху транспорта и туризма, но и в сферата на образованието и пазара на труда има много проблеми. Е, ние няма да се спираме на тях тук, в нашата комисия. Колегата с а, право а, и загриженост отбелязва, че случаите на сексуален термоз често възникват в обществения транспорт отговорността на трети лица трябва да се изясни в тази връзка. В е, доклада се подчертава и, и е, разликата е, при прилагането на директивата в отделните държави членки. Естествено, това осложнява задачата. Е, много различно се прилага директивата от държавите членки. Много често липсват данни или данните не са добре е, представени. И това са основни моменти, които трябва да се подчертаят също. Няколко думи е, и за това, че равенството между е, на жени и мъже, равенството между половете е много важно и за туризма. Имам предвид определени услуги, които засягат най-вече жените. Нараства броят на жените, които са водачи на автобуси в обществения транспорт. Това естествено изисква допълнителни усилия от страна на градските власти, както и на местните власти. Трябва да се създадат съответните хигиенни условия и да се е, създадат нормални условия за труд на жените. В този смисъл е, мога да благодаря на докладчика. Това бяха само някои добронамерени е, допълнения. Госпожа Биобал. Благодаря ви, господин председател. Говоря от името на госпожа Гезине Майснер, която днес не може да присъства на заседанието. Е, тя посочва, че директивата е прията 2004 година. А, Става дума най-вече за прилагането на директивата, за някои различия в държавите членки. Е, има е, вече е, така, внесели е, инициативи в това отношение. Естествено, трябва да се имат предвид и различни заведения за обществено хранене, както и дискотеки, ресторанти, е, барове и така нататък. Е, изключително важно е да се обърне внимание на е, най-вече на, е, на принципа на недискриминация свързано с пола. Антидискриминационното законодателство трябва да се спазва много добре. Изключително важно е, естествено, и да се разгледат случаите на сексуален тормоз в обществения транспорт. Дали операторът на съответните превозни средства, транспортни средства и на определени отсечки би могъл да бъде привлечен под отговорност. Това е въпроса, който трябва да се проучи много внимателно в случаите на сексуален турмоз. Освен това, естествено трябва да се помисли и за някои технически подобрения, да кажем, начина по който ще се е, качват колички, детски колички, да кажем, е, в обществения транспорт. А и аз ще добавя още нещо. Много често е, забелязваме случаи на дискриминация на жените, е, най-вече в застрахователната е, сфера. Да кажем, е, при жените се поставят по-високи изисквания и те плащат по-високи премии и вноски, независимо от това, че да кажем, когато те шофират, при тях се отчитат много по-малък брой злополуки и пътно-транспортни происшествия би трябвало да помислиме е, също и за така една общо европейска система в това отношение. Зная, че има и предложения за е, специални вагони е, в рамките на ЖП транспорта, да кажем единствено за жени. Това вече е една много чувствителна тема. Трябва да мислим и за това, че веднага ще се интерпретира и като нов вид дискриминация. Вече не е на жените. Да, когато става дума за равенство на жените, е, е, равенство между половете, е, ние трябва да си даваме сметка, че когато се борим за правата на жените или за... Е, това не означава непременно равенство. Е, почти навсякъде трябва да има е, туалетни и за жени трябва да има създадена съответната инфраструктура но, щом има туалетни за жени, трябва да има и туалетна за мъже. И естествено всичко това трябва да се разглежда в един балансиран, уравновесен вид, така че да говорим за равенство между половете ни в истинския смисъл на думата. Вече сме провеждали много дебати по този въпрос и а, очевидно ще продължим, но когато става дума за обществения транспорт, а, а, исканията за, а, по отношение на правата на жените действително представляват един положителен принос към развитието в Европа. Благодаря. Благодаря ви. Господин А, Силе трябваше да бъде наредно, наред, но тъй като а, вече двама мъже говориха. Може би трябва да изчакаме. Благодаря. Предпочитам, може би, да не казвам нищо. Кит Тейлер. Uh, Следващия оратор. Благодаря, председателю. Научих нова дума тази седмица. Част от вас, може би, ще съжалят, че толкова късно съм е научил. Думата е англоцентризъм за да помогна на преводачите. Те може да не знаят тази дума, но това е съзнателна или несъзнателна практика. Мъжете или мъжката гледна точка да бъдат в центъра на светогледа ти. Андроцентризъм. Изчетах един отличен доклад, изготвен от Тран или за Тран, за потребностите на жените, е, що се отнася до мобилността. И мисля, че тази тенденция трябва а, да се взема предвид и да внимаваме, да не я допускаме. Кърмене, е, сменяне на пелените, бременни жени в самолетите, това са важни елементи, но трябва да ги включим, но не трябва да ограничим нещата до това. Трябва да си извлечем полки. Не само с туризма трябва да се занимаваме. Онзи ден се изумих, когато пристигна един от автомобилите на парламента, за да ме закара до Страсбург и шофьорът беше дама. И аз казах, а, мисля, че никога не ме е взимала дама шофьор, като част от тази служба. Тя ми обясни, че от тези 90 шофьори, с които разполага Европейския парламент, само двама или две са дами. Май трябва да сложим ред и в самия парламент. Пътуващите, ползващите транспорт трябва да бъдат равни и не трябва да има разграничения по пол. Те са пътници, хора, трябва да бъдат уважавани, не само защото кърмят и не само защото, може би е трудно да седнат на седалката в самолета, но и по всякакви други причини, поради които трябва да се уважаваме. Това е духа, в който искам да продължим напред и да направим предложение. Благодаря. Danke sehr. Jetzt Ines Ayala Sender. Инеса Благодаря. Радвам се, че някои вече знаят какво е андроцентризъм, макар че късничко са научили думата. От векове страдаме от андроцентризма, така че чудесно, че най-накрая научихте. Благодаря на господин Нилсен благодаря за неговото становище. Знам, че е деликатен въпросът и зная, че в неговата страна всички развития са водещи, що се отнася до кампании, които се предприемат за равен достъп до транспортните услуги за мъже и жени. Много е свършено също така и що се отнася до равното заплащане между мъжете и жените. Директивата говори за достъп до услуги. Но самите услуги а, не са неутрални. Начина по който се предоставя услугата е част от цялата задача. Затова ще е добре да имаме препоръка, мандат и така нататък по пакета за услуги. В случая мисля за туризма. Не се вижда кой получава услугата. Помислете за чистачките, които почистват стаите в хотелите. Това е почти робство. След това имаме жени мигранти, е, които работят в кухни на хотели, на ресторанти. Може би ще е добре да насочим държавите членки и комисията в правилната посока и да кажем, че услугите не са неутрални. Не става дума само за това, което се случва отвъд нашите врати, а какво се случва и зад нашите врати. Искам да го предложа на господин Крамер защото зная, че той е, се интересува от тази тема. Комисаря Балц организира един семинар за жените, за транспорта и мобилността. Смятам, че там са изложени много добри а, заключения. Либералите, доколкото знам, са чули тези а, препоръки. Хубаво е да поканим комисаря Балц тук, за да говорим за тези заключения. Смятам, че един от е, колегите е присъствал и доколкото разбирам, е, много интересни неща са се чули на този семинар. Е, може много да научим и що се отнася и до представянето, или извинете, предоставянето на услугата и що се отнася до съдържанието. Работейки по Хоризонт 2020, Генерална дирекция научни изследвания прояви а, интерес към тази тема, като каза, че действията трябва да се съсредоточат върху равния достъп а, до услуги и управление и а, така нататък. Затова си мисля, че ще е добра идея да препоръчаме на Европейската комисия и по-специално на комисаря, който отговаря в тази тема, да направи същото в транспортния сектор. И на последно място искам да спомена информационните кампании. Говорим за жени, жени с увреждания. Често това не се взема предвид. Когато говорим за достъп до туризма, до транспорта и много хора, които се съсредоточават а, върху хората с увреждания, но не говорят за жените. Например, може да има жени, които имат специфични нужди. Луси Андерсон. Искам да подкрепя проекто становището на Йенс Нилсън отлично становище. Благодаря и за казаното в Алде, от Алде. Много е важно да се погрижим за гри, полагащите грижа. Тоест, много често имаме жени, които е, пътуват с децата си или с възрастни хора и, е, и срещат трудности и няма достъп до превозните средства. Според мен трябва в Европа да се вземе това предвид, защото има много а, проблеми са се зародили Института за равенство между половете говореше за това колко е важна инфраструктурата и това може да окаже своето въздействие, що се отнася до туризма. А, ако жените знаят, че пътуват някъде, където ще бъде много трудно за тях да се движат, Примерно, мястото може да не е достатъчно добро за хора, които срещат проблеми, а, а, когато пътуват с възрастни и така нататък. Това може да се окаже а, стимул за тях да се откажат от съответната дестинация. Понякога пък мъже пътуват с малки деца. Така че в интерес на обществеността е за всички да се даде достъп до транспорт.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 идеи. Що се отнася до прилагането за, на директивата за равни условия за достъп, всички държави членки са предприели мерки, за да транспонират тази директива и да създадат процедури и органи за прилагане. Европейската комисия ще продължи да извършва мониторинг и ще подпомогне държавите членки, за да се реализира целият потенциал на директивата и да има равенство на половете в Европа. Европейската комисия не смята, че е необходимо да се правят изменения към директивата на този етап, но ще говори по отношение на транспонирането с държавите членки, особено що се отнася до дерогациите при прилагането на принципа за равно третиране. Започнали сме две процедури за нарушение срещу държавите членки. Продължаваме диалог, за да има пълно прилагане на директивата. Комисията иска да гарантира равенство на половете в Европейския съюз и правото прилагане на директивата в Съюза. Вземаме предвид изразеното от Европейския парламент и благодаря ви, председателю. Давам думата на докладчика господин Нилсен. Благодаря ви за този дебат. Е, очаквам да получа вашите изменения. Е, това е едно становище от нас е, до комисията ФАМ. Трябва да бъде кратко, трябва да бъде ограничено до онова, в което сме компетентни. Радвам се, че има подсилване на определени въпроси, свързани с туризма и мисля, че може да работим в тази посока. Благодаря. данк. Благодаря. Срокът за внасяне на изменение е 8 септември, 12 часа. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 8. Инвестиции за работни места и заето с извличане на максимални ползи от приноса на европейските структури и инвестиционни фондове. Докладчик е Козма Злотовски. Дава му думата. Благодаря, господин председател. Сега ще говоря на полски. Представич най-важнейшие благодаря ви. Съвсем накратко ще представя основните елементи на проекта за становище е, пред Комисията по регионално развитие. Както може би забелязвате, е, отбелязахме го и при предишното си становище, това е много важен въпрос, който повдига интереса на мнозина. Е, девете точки, които са изложени пред вас, разбира се, не са всичко, което сме записали, но това е само началото. Искам да припомня, че европейските структурни фондове са допринесли значително за подобряване на инфраструктурата. Имаме различни фондове и благодарение на тях транспортът всъщност се превръща в гръбнак на европейската економика. Не може обаче да игнорираме грешките, имаме някои амбициозни проекти, но имаше и пропуски в инфраструктурата, които ни интересуват, особено, що се отнася до граничните райони. Завършването на мрежите ТНТ ще бъде невъзможно, ако не се използват максимално структурните фондове и инвестиционния фонд. А, нужно е планиране имайки предвид и националната перспектива, както и това, което искат местните. Това трябва да бъде, те трябва да бъдат включени в процеса на вземане на решение по-ясно и точно. Трябва да направим така, че да има достатъчно трансфер, трансфер на познания към държавите членки по отношение на бъдещите инициативи трябва да обърнем внимание на това, че не трябва да се използват средствата само и единствено, а че инфраструктурата, която е изградена, трябва да бъде логична част от едно по-голямо цяло. За Централна и Източна Европа това е изключително важно. Защо? Защото това определя процеса на европейската интеграция. Сега с удоволствие ще чуя вашите становища и силно се надявам да успеем да завършим това становище успешно и а, да добавим много важни елементи, които може би съм пропуснал. Благодаря. Вин Ван Камп. Eh, Благодаря. И аз искам да благодаря на колегата за проекта, който е представил. по тази тема. Съгласен съм с съдържанието, съгласен съм и с въпросите, които повдига. Имам обаче един въпрос и тук гледам секретарията, като че ли а, с надежда те да ми кажат нещо. Много работа е свършена по темата Използвай или загуби. Става дума за средствата. Добре, това е отличен принцип, може би, който се използва, но това се случва много често, според мен, в Централна и Източна Европа най-вече, държавите от или по-кохезионния фонд. Така че се питам, не трябва ли да обърнем малко повече внимание на този въпрос, защото говорим за средства, които се заделят за транспортна инфраструктура. Тези средства не се използват. Защо? Защото а, не се получава одобрение или оценка на въздействието върху околната среда, планирането, да речем, не върви добре Смятам, че тук може да се постигне голям напредък. Не трябва ли да разгледаме този въпрос, да не се занимаваме само с това дали са използвани средствата? Благодаря. Благодаря. Малка забележка. Юзит Лузит, това не е девиз на комисията. Ние като парламент с голямо мнозинство приехме този слоган предвид опита ни от много години, че проекти непрекъснато се отлагат, блокират се средствата, не се случва нищо и трябва да се упражни натиск. Разбира се, трябва да се допускат и изключения. Това обаче не е само работа на комисията, но и наша. Следващият оратор, Кристин Ребутал. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за изготвянето на това становище, което за нашата комисия върви в добра посока, най-вече когато става дума за структурните фондове и е, аз мисля обаче, че трябва да бъде допълнено това становище. Имам предвид няколко точки. Вие вече говорихте за това преди лятната почивка. Първо, трябва да се засили параграфа за необходимостта от синергия между европейските фондове за транспорт, за да може ясно да се финансира, да се комбинират финансите от Европейския съюз с други средства за подкрепа на транспорта. След това структурните фондове, Това не трябва да намалява капацитета на регионите да инвестират в устойчив транспорт и по-специално най-развитите региони, които понякога е, трябва да извършват тематична концентрация и които не обръщат достатъчно внимание на транспорта. Комисията трябва да бъде по-внимателна и да дава възможност за свободно действие на регионите. След това трябва да се припомни, че е, ефекта на лоста при е, финансирането е почти равен на нула в транспорта. Трябва да има е, механизми за взаимно свързване в Европа и още нещо, след като изслушахме мнението на няколко региона, ни се струва, че структурните фондове не трябва да бъдат използвани като държавни помощи. Това ще даде възможност за местните органи да използват по-добре средствата. Благодаря. Благодаря сега Мартинс Ван Милтенберг. Ook al ben ik niet officieel de schaduwrapporteur namens de ALDE, die is... Eh, Благодаря, господин е, председател. Искам да направя няколко коментари. Искам първо да посоча, че е, съм много благодарен на колегата за този доклад. Тази тема е много интересна за мен, защото съм докладчик в Сянка и в комисията Реги по този доклад. Имам няколко коментара в тази връзка. Е, първо смятам, че наистина бихме пропуснали шанс, ако в това становище не включим темата за устойчивото развитие на градската мобилност. Тази устойчива мобилност не се споменава достатъчно, защото използването на европейските структурни фондове там не става дума само за транспортна инфраструктура, става дума за това да се е, намалят емисиите на въглероден диоксид, да имаме ниско въглеродна економика и е, също така става дума това да става не само в Средна и Източна Европа, за оптимиране на транспортната инфраструктура в цяла Европа. Е, струва ми се, че това, което се прави до момента е твърде е, недостатъчно. Средствата от Кохезионния фонд трябва да се използват за насърчаване на мобилността, за интелигентните транспортни системи, т.е. да имаме интелигентна мобилност с интелигентни решения във връзка с е, един устойчив транспорт в градовете. Е, това трябва да се спомене също в становището. Европейските структури, европейските инвестиционни фондове също трябва да се използват за е, подпомагане на определени економически сектори, свързани с транспорта или с туризма. Тук е, трябва да имаме предвид иновациите в автомобилния сектор. Ще трябва да помислим също и за това превозните средства на бъдещето да бъдат е, усъвършенствани с е, средства от европейските фондове. Смятам, че това е, би донесло плюсове и за туризма. С други думи, внесени са изменения, господин председател, обаче бихме могли да направим и още нещо в комисията Реги. Карин Мадали. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с колегата Матис. Той посочи, че в един момент ние трябва да спрем да гласуваме текстове, които имат цели свързани с климата, защото обикновено Европейския парламент, както и комисията, трябва да ни предостави проекти, които вървят е, в е, посока, която ние трябва да са финансиране. И както виждам е, приоритетите, аз искам само да припомня, че трябва да се разбере, че всички проекти, свързани с разширяване на магистралите, да, наистина това е добър сектор, в него много се инвестира в сравнение с ЖП сектор. Аз искам да посоча, че в този доклад трябва ясно да се посочат бъдещите инвестиции, за да се направи първо възможна една устойчива мобилност, модерна мобилност. Аз а, мисля, че ако ние не си зададем въпроса за трите цели CO2 е, е, сигурност, безопасност и е, инвестиции, външните разходи, ако не бъдат направени необходимите инвестиции, мисля, че при тях бихме имали проблеми. В този доклад обаче трябва да е, имаме предвид, че сме в 21 е, век, е, трябва да се насочим към устойчива градска мобилност, която да създава работни места. Във всички случаи аз очаквам в този доклад да се изпрати ясно послание към комисията по тази тема. Ще следя е, много внимателно развитието, защото смятам, че е, ние като парламент сега трябва да играем важна роля по тази тема. Благодаря, господин председател. Благодаря. И не са Яла Сендър. Благодаря, господин председател. Аз също желая да благодаря за предложенията, които са направени в доклада. По една от точките обаче искам да задам въпроси. Има проблем между националните планове и е, програмното планиране на Европейския съюз. Има дори проблем между правителствата, може да се каже, защото в крайна сметка става дума за решение на съвета. Има чудесно програмно планиране, чудесно финансиране, което за съжаление не винаги достига там, където трябва. Но, що се отнася до националните планове, те не съответстват на това планиране, нито по отношение на срокове, нито по отношение на финансиране. Това е проблемът, пред който сме изправени. Може би ще трябва да говорим по темата европейско планиране, поне за трансевропейските мрежи, за да могат държавите членки да вземат предвид това в националните си планове и да има връзка между това, което решаваме ние и те. Когато говорим за правителствата, говорим разбира се за съвета, що се отнася до опцията за южните страни, там имаме капацитет, обаче ние сме в режим на строги економии и при условията наложени от господин Катайнен не може да се изразходва дори едно евро в моята страна. Ние сега приключваме бюджета през септември и преди той да бъде приключен не е възможно да бъдат изразходвани средства. Има проблеми с сроковете М плюс 1, М плюс 2, М плюс 3 и ще трябва да следим да бъдат съответно изразходвани средствата за транспортна инфраструктура. Това не е толкова лесно. Липсва достатъчно време, липсват и достатъчни е, мощности. Например, в Румъния е, темата регионални фондове играе важна роля. И разбира се, има и е, мощности, има и капацитет например, за летището в Берлин, може би хората понякога не искат да отидат там, не ги е, могат да изпълнят националните предписания, това знаете по-добре от мен, така че ние е, настояваме националните планове в европейския семестър да бъдат взети предвид, така че държавите членки да бъдат принудени да изпълняват задълженията си във връзка с трансевропейските мрежи, защото в противен случай те няма да могат да изпълнят съответните планове и вие знаете много добре, господин Крамер, какво става с тези планове. Те нямат никаква връзка с нашите предложения тук. Председателя, това е и нашият опит. Това видяхме и по време на гласуването. Има голямо мнозинство за определени проекти, но държавите членки казват не, ние не искаме и тогава те се провалят, защото е, ние като парламент предвиждаме съфинансиране и е, без инвестиции от държавите членки е невъзможно. Ако те не желаят, тогава не можем да направим и ние нищо. Разбира се, е, ние ако финансираме до 100%, тогава трябва да кажем, вие до 100% трябва да осигурите изпълнение. Но когато държавите членки кажат, че финансират до 70%, те определят своите приоритети. Ако сте в националния парламент, само бихте подкрепили такава позиция. Необходимо е добро сътрудничество и мога да ви кажа, бях в Балтийските страни, Вия Балтика играе голяма роля, това е европейски проект, там има а, а, смесено предприятие, обаче те а, спорят до последните подробности. В Германия, например, между различните федерални провинции също, ако има автобусна линия между тях, е, в моята е, федерална провинция, аз познавам добре нещата. Ако нещата са по-добре уредени на място, е, това е добре, но ако не е така, трябва да бъдем много внимателни. Искам да цитирам предишния е, федерален президент Густав е, е, Хайнеман, който сочеше с пръст и казва, бе, помислете си по това. Това е всъщност изказването от страна на парламента. Сега госпожа Невагнар от Генерална дирекция Реги. Благодаря. Благодаря много за тази оживена и интересна дискусия. Чудесно е, че виждаме събрани всички идеи е, и е, то в връзка с конкретния доклад. И е, същевременно ставаме свидетели на е, едни амбициозни намерения, които надхвърлят рамките на нашия доклад. Нека да се спра на три елемента – от страна на комисията е, именно съгласувания план за транспорт е, е, ще бъде една от тези задачи. Националните планове ще трябва да бъдат съгласувани. Това за първи път става в рамките на нашата политика. И всички е, страни, които получават е, финансиране, ще трябва да се е, съобразяват именно с правилата при координиране и съгласуване. Много важно е да насочим по този начин финансовите средства и да ги насочим най-вече към подобряване на ефективността и същевременно ангажирано участие от страна на съответните държави. Е, разширен е обхвата, е, е, той е обхванал и регионалния контекст и в тази връзка въпросите на транспорта. Те са артикулирани по един по-ясен начин. Някои от държавите, е, а и от депутатите тук по време на е, дискусията подчертаха, е, че е много важно да свържим нещата с инструмента за свързване на Европа. Трябва да подчертаем и аспекта, свързан с техническата помощ. Кохезионната политика е, предлага много възможности на е, регионалните и местните власти. Е, като са на лице определени инструменти още от 2007 година насам, които все още са на разположение, но на използването им предполага коректно прилагане някои от държавите членки все още не разполагат с необходимата експертиза, за да приключат е, работата по е, финансираните е, програми и споразумения. Трябва да подчертаем помощта за малки и средни предприятия и облегчаването на достъпа им до фондовете, до финансовите средства. В е, тази връзка ще подчертая е, необходимостта от опростяване. Е, има такава инициатива на комисията. Създадена е и група на високо равнище, която цели именно опростяване, събиране на експертен опит, на идеи по места това е в крайна сметка в центъра на е, предложението на комисията, защото по този начин може да се е, ускори и улесни е, процеса. Тоест, е, преминава се не само по отношение на, е, към упростяване е, не само на национално равнище, но и на европейско. И така накрая давам думата на докладчика. Благодаря ви. Благодаря за много интересните е, забележки във връзка с е, е, транспорта по темата. Изключително важна е тази тема за е, източна и южна Европа. Е, не само защото е, аз самият съм от тази част на Европа, но и защото е, разполагаме вече с известен опит, който е, ни дава право да смятаме, че темата е изключително важна и полезна за нас. Очаквам вашите предложения и изменения. Вие знаете, че документът не би могъл да бъде много дълъг. Има определени ограничения, ще се съобразяваме и с тях, но се надявам на едно добро сътрудничество. И така, благодаря на вас. Благодаря ви, е, колега Златовски. И така, приключихме е, с тази тема. 8 септември, 12 часа е краят е, за внасяне на измененията. Последния срок. А сега преминаваме към следващата точка. Докладчикът обаче все още не е сред нас, така че ще го изчакаме съвсем кратка почивка. А, но той междувременно вече е тук. Можем да продължим направо. Okay, wir können jetzt weitermachen. Herr van der Струва ми се, че можем е, да продължим. Господин Фантекамп, започваме отново работа. Е, темата ни е ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството. Е, господин Уихей е, е докладчик. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията, за 10.30 е, бе е, определено началото на разглеждането на моя доклад, на моето становище. Е, съжалявам, но трябваше да посрещна една унгарска делегация и затова се забавих. Всъщност водещата комисия е комисията по рибарство. Ние сме предложили неща, свързани с нашите задачи в комисията. Прекарахме много време проучвайки ситуацията в областта на рибарството във връзка с туризма в моята страна няма е, много е, развита система на рибарство, но е, в други държави има и ние ги проучихме. Нека да кажа нещо повече във връзка с туризма и предложенията, които съм включил в текста. Е, става дума за, една, е, за един сектор, който създава е, работни места и който би могъл да подобри ситуацията. Така наречения песка туризъм е много важен, да кажем, за средиземноморските страни и крайбрежните е, курорти и дейностите по морския бряг е, е, много често показват една тясна връзка между е, рибарство и туризъм. Е, това се знае в е, съответните държави. Смятам, че е, е, туристическите дейности е, трябва да са е, включени във всяко е, решение, свързано с нашата работа в Комисията по транспорт и туризъм, защото професията е, е, е, във връзка с туризма допринасят за развитието на економиката като цяло. Много важно е естествено и как са уредени въпросите с информацията, с електронните връзки. Когато става дума за по-малки дестинации, по-незначителни дестинации, те трябва да имат предвид как точно да разпространяват информацията, как да осъществяват връзката с потенциалните е, посетители. Това е, е свързано с високото качество на електронните връзки в е, по-малките селища, в по-малките общности и региони. През изминалите десетилетия се проведоха много дейности, които доведиха до голяма промяна е и в структурата на туризма, така че рекреативният туризъм, е, туризма свързан с римарството, е, представлява един важен отрасъл в рамките на туризма, а също и на един сектор, който ще насърчава е, транспорта, който създава нови възможности за отдих, за занимания в е, е, свободното време на гражданите и също времено ще допринася за развитие на е, отрасъла в отделни региони. Какво точно означава всъщност едно определено понятие, да кажем, песка туризмът, туризмът свързан с рибарството в Англия, в Польша, вече представлява понятие за повечето хора. Би трябвало да помислим за разпространението на това понятие. Също времено, нека да говорим и за, не само за морски туризъм и морски риболов, нека да говорим и за туризъм в рамките на вътрешността на страните и по вътрешните водни пътища и басейни. Ето това е особено важно във връзка с туризма, свързан с рибарството. Това ще доведе и до развитие на определени региони, в които хората се занимават и с рибарство като основен поминък и същевременно развиват и туризъм. И така, е, аз почетах вече е, комуникациите, интернет, визит е, Европ, Com е, е една много важна страница, която е, би трябвало също да популяризира отделни дестинации, е, свързани с песка туризма. Ние е, имаме и е, рибари, имаме и е, хотелиери, имаме и предприемачи, които развиват песка туризъм и трябва да ги насърчаваме. Това е изключително важно. Благодаря ви. И така, Вим Фантакамп има думата. Благодаря, е, господин председател. Аз не харесвам много е, рибарството. Е, но също време, но в е, не можем да отречем е, е, значението на рибарството за развитието на нашите общества и економиката. Как точно да насърчаваме туризма и то туризма свързан с риболова? и как по този начин да допринесем за диверсификацията в рибарството. Това е изключително интересна тема. Много благодаря на докладчика за доброто представяне на темата. В девета точка е записано нещо, което ме накара да се замисля. Дали е, Европейския фонд за морско дело и рибарство всъщност е предвидил и цели, свързани с туризма и рибарството във връзка с туризма или туризма, свързан с рибарството. Това е всъщност една много важна цел би трябвало да помислим за това, още повече, че, да кажем, Обединеното кралство беше поне до този момент един важен участник в този фонд и би трябвало да е заинтересовано от едно подобно развитие. Господин Зиле, да, благодаря господин председател. Е, приветствам докладчика за неговото становище. Е, обръща се внимание на някои економически аспекти, които ще помогнат на определени региони. А също и на, е, така да се каже, традиционно рибарски региони, където обаче се забелязва спад на рибарството трябва да си дадем сметка, че в някои случаи е, правилата по отношение на е, плавателните съдове за е, риболов, както и правилата за упражняване на тази професионална дейност, рибарството, много затрудняват участниците. Тук в тази връзка се свързват е, и е, въпроси свързани с държавата на Плага и групите за действие в областта на рибарството, местните групи. Би трябвало да помислим естествено за това могат ли да се отделят повече средства по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство. Да, рибарство и туризъм. Естествено, е, местните групи за действие би трябвало да е, работят по-активно, именно по връзката между е, двата сектора. Нашият докладчик не е, отбелязва, че няма така е, специални е, е, пътища за финансиране по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство и особено когато става дума за насърчаване на жени, може би можем да свържем нещата с тези аспекти. Благодаря, господин председателю. Е, госпожа Майснер е докладчик в сянка по това становище в нашата е, група. Алде приветства този доклад по собствена инициатива. Целта е да се даде стимул на тези зони, свързани с рибарството, за насърчаване на туризма. Има доста фирми, които могат да бъдат част от регионалния туризъм. Те са много привлекателни като бизнес модел и могат да бъдат част от екологичния бизнес. Докладчикът в Сянка иска да засегна а, два елемента, седми и девети параграф. Те говорят за основното предизвикателство, т.е. самото прилагане. За момента, като че ли, има а, голяма мрежа от а, фирми, но ако искаме да разширяваме този туризъм, а, ще бъде доста трудно да се стимулира такъв. В Германия има стотици фирми, но те нямат право да използват своите лодки или кораби, а не могат да градят нови а, проекти, тъй като има много стриктни правила. Затова те трябва да се възползват от фонда за морско дело и рибарство. Те трябва да имат право да ползват този фонд, за да направят своите кораби такива и лодки такива, че да се ползват за туризъм. Така ще могат да продължат да работят и затова 22 и 21 параграфи са параграфи, които колегата иска да подкрепи. Също така отлична идея а, рибарите по-лесно да придобиват уменията, които са необходими. А, това е записала госпожа Майснер и сега искам да кажа нещо в лично качество. Секторът на рибарството трябва да започне да разнообразява своята дейност. Трябва да се вгледаме в този сектор от гледна точка на транспорт и туризъм. Трябва обаче да го гледаме и от гледна точка на Европейския фонд за морско дело и ребарство. Когато говорим за диверсификация, разнообразие, говорим за един сектор, който има много е, силна идентичност. Той може да предложи различен вид туризъм. Този сектор преминава през много трудности. Защо? Няма достатъчно квоти за риболов, тъй като няма как да бъдат устойчиви техните фирми. Говорим за екологична устойчивост, работим по този въпрос, искаме да има достатъчно ресурси. Тоест има големи противоречия тук. Говорим за това да се възползваме от Европейския фонд за морско дело. Казвайки това, имаме предвид, че Корабите трябва да използват тези фондове, но квотите не са достатъчно а, силни, а, за да се използват през цялата година. И за това, всъщност, а, говорим за диверсификация. Трябва да се замислим за това. Тези фондове, може би не могат да се използват за това, но трябва да видим а, а, какво имаме предвид. Трябва да се съсредоточим върху им рибари, които поради липсата на квоти и сложните обстоятелства срещат трудности и трябва да диверсифицират. Имат нужда от средства за ремонт на своите кораби, защото ако имаме кораб или лодка, който се ползва 3 месеца в годината, няма да може да се промени по такъв начин, че да качва туристи. Поради тази причина трябва да се използват. За тази причина, извинете, трябва да се използват средствата. Нужно е също обучение. Достъп до ресурси, обучението а, на тези а, е, лица, за да може сектора да продължи да функционира. Също така, ролята на жените е много важна тук. средствата понякога не стигат. Трябва да имаме предвид и за любителския а, риболов в някои сфери. Има повече а, лодки, които се използват а, чисто и просто за забавляване на туристите, отколкото рибарски такива. Анализът трябва да бъде направен, за да може да има промяна или не. има и квоти, които трябва да бъдат спазвани, често се превишават, има много теми, по които говорим и по които трябва да мислим. Карима Дели. Карима Дели. Благодаря, господин председател. Аз искам да извиня нашата докладчик в сянка госпожа Джил Еванс, която не може да присъства тук. Искам да ви поздравя за този първи доклад. И факта, че аз желая да насоча вашето внимание към някои теми се обяснява със следното. Всъщност туризма, свързан с рибарството трябва да отговаря най-вече на запазването на националните природни богатства на природата и наистина трябва те да бъдат източник за сектора на устойчив туризъм. И става дума за туризъм, който ако наистина е свързан с рибарството, той трябва да бъде тясно координиран с интересите на малките занечи и производители в сферата на рибарството и трябва да се знае какви са техните нужди и също така кои са подходящите мерки, които следва да се прилагат за защита на нашите природни богатства. Не трябва да се забравят а, всички а, рибари, които се занимават с крайбрежен риболов, с островен риболов а, и също така рибарство в реките и езерата. Трябва да се вземат, а, всъщност трябва да бъдат взети предвид всички тези аспекти а, и да бъдат адаптирани. Благодаря. Председателят, благодаря. Суица Добравка. Президент, желим поздравити ово из... Благодаря, председателю. Бих искал да приветствам доклада и като докладчик в сянка съм съгласна с голямата част от казаното. Смятам, че има много важна връзка между рибарството и туризма, особено дребния. Аз съм от Добровник, Харватия. Това е крайбрежен град. Смятам, че крайбрежния риболов е много важен за развитието на местния и регионален туризъм. По време на преговорите за присъединяване на Харватия приехме норми, които не отговарят на изискванията на местните общности. С този доклад силно се надявам да можем да променим някои от разпоредбите, които поставят под въпрос идентичността на местните общности. Някои от местните общности се занимават единствено и само с а, риболов. Трябва да се опази идентичността, културното наследство на местните общности. Риболова е част от живота на хората там, така че трябва да признаем съществуването на дребния риболов, но Това няма да е лесно. Много туристи искат чисти брегове и села, те стават все по-привлекателни е, и местната общност печели от това. Радвам се, че го признаваме и че докладът го взема предвид. Надявам се да бъде приемлив с накрая. Благодаря. Сега от името на комисията госпожа Генова от Генерална дирекция МАРА. Уважаеми господин председател, почитаеми депутати, благодаря, че ми давате думата. Както знаете, Европейската комисия ясно каза, че този тип туризъм е един от основните, където ще търсим растеж за синята економика. Затова през 2014 година бе изготвена една стратегия за крайбрежните райони. Там са посочени предизвикателствата и са записани действията, които трябва да се предприемат на всички нива, за да може да се отвори синия потенциал на този туризъм. Една от тези действия иска диверсифициране на този тип туризъм. Говорим за устойчивост, а не масифициране на туристическия продукт. В този смисъл е, повече проекти трябва да бъдат стартирани, а, за да имат тематични а, посоки за развитие. Трябва да се свържи също така риболова с туризма. Това се прави посредством Фонда за рибарско дело и морско дело, както и посредством съвместно управление. Съвместното управление се прави посредством държавите членки и така наречените местни а, а, мрежи за развитие, CLLD. Те продължават работата на това, което бе направено между 2007 и 2013 и над 300 групи флагс, ги наричаме, бяха създадени, те са от 21 държави членки. Преди 3 години над 80% от тях казаха, че има туристически действия, които за тях са приоритет, дори основен приоритет. Друга основна идея тук е насърчаване на диверсификацията на дейността на рибарите. Искаме те да имат повече доходи, да имат допълнителни дейности и да има устойчивост на целия сектор. Затова фонда финансира проекти, които добавят качество, насърчават запазване на местната култура и за развитието на песка туризма. Искам също да ви кажа, че има определени действия, извинете, определен член в този фонд, или регламента за него, където се дава възможност за кандидатстване, за средства, за това корабите да могат да бъдат направени, ремонтирани така, че да се ползват за туристи. Сега хората могат да решат дали искат. Също се отнася и до обучението. В многодишната финансова рамка говорим точно за това също така, за младите рибари и тяхното обучение. В проекто доклада се посочват и други елементи. Мисля, че създава отговарям на повечето въпроси. 11 точка – социално-економическото въздействие. Има мерки за насърчаване на вътрешния туризъм, вътрешните водни пътища, Постоянна оценка се използва. Това трябва да ни помогне да разберем какво е въздействието на мерките. 11 точка – ефикасността на действията. Направихме едно проучване. 5500 проекта са разработени в 2013 година. Комисията възнамерява посредством Фарнет да направи такава връзка между устойчивия туризъм и диверсификацията. Това ще даде възможност Фарнет да направи съответните проекти на паневропейско ниво. Нашето съдействие ясно казва какво трябва да се прави И така, искам да ви благодаря и на докладчика за становището. Дано подобрим туризма. Благодаря. Още веднъж давам думата на докладчика. Благодаря, председател, уважаеми колеги на, от комисията. Е, чухте предложенията. Ще добавя някои, някои се съдържат в текста. Силно се надявам. Надявам се исканията ни да бъдат включени. Мисля, че комисията показа, че е готова да ни изслуша. Благодаря ви. Благодаря. Срокът за внасяне на изменения е 13 септември, 12 часа. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства. Докладчик е Карима Дели и давам думата. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че не са тук всички колеги не останаха тук, защото наистина това е изключително важна тема. Изключително важна. Уважаеми колеги, становището, което ще приемем в следващия ноември за пазара на моторни превозни средства е от първостепенно значение и аз настоявам на тази дума от първостепенно значение. Аз настоявам за този израз, защото всичко това има огромно въздействие върху автомобилната промишленост и е, също така искам да припомня положително въздействие върху нашето здраве, климата и нашата безопасност. Ще бъда съвсем ясна след скандала Volkswagen. Е, знаете, имаше разследваща комисия. Искам да благодаря и на групите, които подкрепиха това. Е, ние не бива да губим от е, погледа този проблем. Това, което стана в анкетната комисия, знаете в тази зала, е, комисията беше е, наистина много активна. Е, какво знаем в момента, че всички държави членки в Европейския съюз създадоха една система за оптимизиране, безкрайно оптимизиране на автомобилите? въпреки че реалните емисии на азотен окис и на въглероден диоксид са 10 пъти по-високи от нормите, предвидени за някои автомобили. В същото време тези резултати са потвърдени от националните комисии, които е, се формираха в е, няколко държави членки и всички стигат до един и същи извод. Нашите протоколи за сертификация и контрол не са добри, защото голяма част от превозните средства, които е, са в движение в Европа, т.е. минали са тестовете на Европейския съюз, е, съгласно актуалното европейско законодателство и които са преценени като е, съответстващи съгласно тези тестове, не е, отговарят на нормите още след няколко изминати километра. И тук няма никаква отговорност, тук трябва да се види каква е ролята на комисията. Аз наистина само ще кажа, че има в момента една система, която върви срещу европейски интерес. Искам да посоча един конкретен пример. Е, знаете, скандала Volkswagen показа, че съществуват е, някои е, възможности за незаконна сертификация, незаконна регистрация. И е, знаете, че е, става дума за регламент 515 има там определени условия по време на фазата на теста. И е, този момент на дезактивация е, променя много силно резултатите и е, вие знаете, практиката в САЩ тук при нас не съществува и това дезактивиране вече създава е, разлика между реалните условия на е, е шофиране и лабораторните резултати. Е, както знаем, през 2017 година ще влезе в сила РТЕ и е, ще трябва да се поставят детектори е, до ауспаха и е, всъщност е, това е системата, която се предвижда. От друга страна, е, хората, които гласуват за нас, гражданите, те са и потребители – Друг пример, който познава добре потребителите, купувате автомобил, който харчи 6 литра на 100 км и представете си, че от, от първия ви план вие трябва да се уверите, че консумацията е от 20 до 40 пъти по-голяма, разходът е по-голям и това трябва да се сметне за нормално. Този толеранс, когато стигаме до замърсяващи емисии, става дума за един толеранс, който създава една голяма част от случаите на преждевременно родени деца, които наблюдаваме всяка година и също така има и много смъртни случаи. И е, какво трябва да направим ние, европейските граждани? Съвсем просто трябва да а, ни бъде гарантирано, че а, качеството на въздуха ще се подобри. Това обаче не служи за нищо, когато става дума за а, продукти съгласно определените стандарти. Аз ще припомня тук Евро 5, Евро 6. Става дума за намаляване на азотните емисии. Ако обаче ние не създадем а, регулираща рамка, няма как индустрията да постигне тези резултати. Второ, ние гражданите чакаме прозрачност, чакаме независимост в съответните процедури на регистрация. Трябва да се създаде нова система за наблюдение на пазара. В момента такава не съществува. Ние трябва да я създадем, за да може да регулираме живота на превозните средства, така както се прави в САЩ, например и трябва да възстановим доверието на потребителите и на нашата автомобилна промишленост. Искам да припомня, че моят доклад не представлява, не въздига висока роля на контролиращите органи като полиция по отношение на автомобилния сектор. Ние всъщност правим предложения за подобряване на процедурите на контрол, на режима на санкции, така че да можем да намерим една добра основа за автомобилната промишленост. Аз съм внесла редица изменения. Първо изменения, които трябва значително да намалят риска от нов дизелгейт. Това минава през създаване на европейски независим орган за наблюдение, е, подобно на американските агенции Environment Protection Agency, нова система на санкции, която ще бъде наложена навсякъде в Европа и ще бъде създаден единен режим за е, поправки и е, също така на случаи, в които има възражения срещу съответните норми, спазени при автомобилите. Трябва да се изясни ролята на конструкторите предвид техническите служби и е, националните власти. Няма ясно разделение на тези роли във всички държави и членки ние е, трябва ясно да очертаем ролите и трябва да осигурим прозрачност и независимост между тези различни заинтересовани страни. Е, разбира се, е, наблюдение на пазара, аз предлагам да се създаде единен европейски орган със съответен бюджет, който да има и истински правомощия, трябва минимум да може да изисква от националните власти отегляне на автомобилите от пазара, е, за които има съмнение, че не отговарят на стандартите. Аз също така искам да посоча, че има изменения, свързани с резултатите от анкетната комисия, анкетни комисии в различни страни и най-вече във Франция заключенията, препоръките на някои доклади, например на Франция, ги получих през... не са пристигнали през лятото, обаче наистина има необходимост от насене на изменения. Трябва да има задължителен достъп до софтуера по време на контрола на автомобилите, защото при тези условия ние бихме могли да установим дали има измаман или годен да причини измама софтуер. Господин председател, аз Говоря малко повече от 5 минути, обаче смятам, че този доклад трябва да бъде на висотата на изискванията на европейските граждани. Благодаря. Председателят, благодаря. Е, тъй като Робърт Зиле трябва да отиде в друга комисия, му давам думата сега на него, иначе трябваше да я дам на друг. Благодаря. Благодаря, председателю. От името на господин Пешановски, който е докладчик сянка по този доклад, искам да кажа няколко думи и аз. Тази индустрия има голяма роля за развитието ни, а Дизелгейт създаде много неясноти. Случаят с а, Volkswagen не е бил проблем с а, техническите служби, нито типовото одобрение. Трябва да се намери една добра система, по-добра от тази, пред която сме изправени. Предложението на Европейската комисия създава нови нива за контрол, което според нас добавя допълнителна тежест и пречи на националните власти може да има партньорски проверки от други държави членки за типовото одобрение. Затова докладчика в Сянка, и това е политически въпрос, не подкрепя нов такъв надзорен орган, който се предлага от докладчика. Казвайки това, господин Тешиновски иска да благодари на докладчика за становището и очаква по-нататъчните преговори. Благодаря. Thanks a lot. And now Сега Бернар Кун има думата. Да, благодаря, господин председател. Това действително е важна тема, която засяга цялата економика, опазването на околната среда, гражданите. Въпросът не опира единствено до емисиите при реални пътни условия, колегата подчерта, че става дума в, в крайна сметка за отделни аспекти на темата, която засягат най-вече въпроса за вътрешния пазар. 400 страници приблизително е обемът на всички приложения. Става дума не само за ремаркета. Много често съпротивителната сила на машината е в толкова лошо състояние, че е, в крайна сметка не могат да се е, спазят е, съответните пределно допустими стойности за емисиите. И така, чудесно е, че реагираме. Много важно е, естествено, да има одобрение на типовете в е, хармонизиран вид е, в Европа. Това е важно. Важно е и прозрачността, така както е посочил и докладчикът. И също времено е, проверките, независими проверители от определена служба, от определена институция, трябва да проверяват производителите. Естествено, не само електронната система и спирачната система и корму, е, всичко свързано с е, кормуването и насочването на автомобила. Но електронната система е много важна. Това означава на практика, че проверителят е, ще има достъп до всички данни на производителя. И е, разглеждахме тази тема във връзка и с ТИТИП. Кой в крайна сметка ще предостави всички тези данни доброволно? Е, има редица правила е, във връзка и с конкуренцията и съображения, свързани с конкуренцията, които не възпрепятстват предоставянето на пълен достъп. Е, така че е, трябва да се погрижим и за това да създадем законовите условия и разпоредбите за, този, е, за тази прозрачност, за достъпа на определени е, органи, които ще извършват проверката до всички данни на производителя. И естествено, че трябва да се има предвид и аеродинамиката, не само някои така, технически параметри е, и е, електронната система. Е, и аеродинамичната структура също има отношение към емисиите и замърсяването на околната среда. Това, което е посочено, че органите, които издават одобрението, производителите е, и е, надзорните органи е, трябва да са независими един от друг. Естествено, някаква връзка и някакво съгласуване на действия и цели трябва да има, но при всички положения акцентът пада върху независимостта. Тя гарантира обективност. Независими структури, казва госпожа Дели. Да, добре, структурите ще бъдат е, е, на лице, но в крайна сметка при е, покупателната сила, при, като имаме предвид и конкуренцията, не знае дали бихме могли е, по някакъв начин да е, гарантираме това, още повече, че е, заплащането е различно. Но е, трябва да помислим. Важното е при определени рамкови условия да се произвеждат е, автомобилите, е, по този начин да се е, изпитват е, и да се изпитват е, не само в лабораторни условия за емисиите, но и е, в крайна сметка абсолютно всички е, компоненти, както и е, параметри във връзка с емисиите, да се изследват и в лабораторни условия, и в реални пътни условия и да има прозрачност за компетентните органи. Радвам се, че обсъждаме този въпрос. Някои колеги е, твърдят, че трябва първо да изчакаме комисията ЕМИС е, да се произнесе. Е, Струва ми се, че нещата са все пак е, малко по-различни. Със сигурност е, ще има интересни неща в заключенията е, от работата на комисията ЕМИС, но ние не можем да чакаме. Е, системата за одобрение трябва да, в Европа трябва да бъде хармонизирана, трябва да се направят и редица технически подобрения, трябва да имаме предвид естествено и опита, експертната оценка и всичко останало. Благодаря. Госпожа Раво, благодаря. Имам предвид анкетната комисия и когато се произнесе транспортната комисия, аз наистина мога да кажа, че съжалявам, че ние нямаме никакво право на становище или изподелени правомощия с другите комисии по това досие. Аз до голяма степен споделям казаното от нашия докладчик Карима Дели. Искам да се върна към анкетната комисия. Наистина единият пазар предвижда хармонизация на правилата и най-вече на правилата за контрол. И ако няма такива правила, е, наистина положението е много тежко. Е, гражданите е, и потребителите обаче са изложени на замърсяване, така че трябва да има повече Европа. Това проистича като извод от тук и нещата не трябва да се решават по-отделно от всяка държава, защото имаме съседни страни, не е възможно да имаме смешни ниски санкции в случай на измама и е, е, там, където е, компетентните органи обръщат по-малко внимание на спазване на правилата и имаме, разбира се, проблеми. За това трябва да имаме ясни правила с европейски надзорен орган. Трябва да има стандартизирани тестове, които отговарят на реалните условия, които да се налагат, прилагат навсякъде при всички е, при еднакви условия и най-вече да се е, премахнат конфликтите на интереси при сертификацията. Трябва да е, има има технически е, органи за надзор, които са независими от производителите и техническите служби. Те трябва да работят ефективно, е, независимо. Е, искам да подчертая най-вече тяхната независимост, въпреки е, дори когато се даде е, сертификат за съответствие и автомобилът не отговаря на економите, е, тогава вече трябва да има технически контрол отново. Календарът напредва времето напредва, така че трябва бързо да се работи по този доклад. Не трябва дори да се чакат заключенията на анкетната комисия. Важно е да се е, поддържа връзката между двете неща. Не трябва и много да се бърза, защото ние трябва да изчакаме заключенията на анкетната комисия. предишният докладчик в Сянка направи същото, същата препоръка. Наистина, трябва и това е много важно да създадем стандарти, да приемем такива, които да отговарят на а, реалността и е, разбира се, трябва да а, спечелим отново доверието на европейските граждани. Благодаря. Председателят, благодаря, Жорж Бах. Благодаря, господин председател. Не е необходимо да посочвам колко важна и чувствителна е, и деликатна е темата. Колежката се спря на този въпрос по един много убедителен и е, прецизен начин. Но все пак трябва да внимаваме е, да не е, изхвърлим от системата и това, което работи добре. Има е, немалко разрешителни органи, които извършват именно типовото одобрение, които са сертифицирани, които се контролират и до сега са показали, че работят добре. Има някои празноти в е, действащото законодателство и това трябва да бъде нашата цел и задача да отстраним тези празноти в параграф 14 е, се почитава нещо много важно. Независимостта между производители, е, е, органи, които извършват одобрението, и изпитващите органи, контролиращите органи. Госпожа Карима посочва освен това и актовете за приложение в това отношение ние е, вече имаме ненепременно положителен е, опит. В е, изменение 21 бих препоръчал малко повече внимание и предпасливост. Да, добре, европейски надзор, чудесно, обаче създаването на някаква нова европейска институция, това според мен вече отива твърде далеч. И освен това, партньорските проверки, т.е. една държава контролира друга, имам предвид компетентните органи, не съответства на моя образ за Европейския съюз. Не смятам, че държавите членки трябва да се контролират взаимно. Това би могло да доведе до конфликти в рамките на доброто предложение за европейски надзор. Колегата Кун вече говори по тази тема. Има малки и средни предприятия, които са дребни производители Добре, или независимо от това, че нашето внимание ще бъде насочено най-вече към големите концерни и производители, би трябвало да мислим и за по-малките предприятия. Не трябва да поставяме прекалено високи изисквания, така че да ги затрудним. Трябва да има повече пространство за гъвкавост. Госпожа Билбао Барандика. Благодаря, господин председател. Господин Рикет е нашия докладчик. във сенка той днес не може да присъства на заседанието. Аз ще се спра на основните моменти от неговото становище. Поставят се два въпроса. Трябва да има европейски сертификати, за разлика от националните сертификати. Това е становището на нашия докладчик, на нашата политическа група. И освен това, е, господин Рике смята, че трябва да изчакаме заключенията на ЕМИС и тогава вече да е, приведем нещата в съответствие с тях. Е, госпожа Сея Аяла Сентър. Благодаря, господин председател. Ще се присъединя към мнението на говорилите преди мен колеги. Не смятам, че трябва да избързваме преди анкетната комисия да е приключила работата си. Става дума за сътрудничеството или по-скоро липсващото сътрудничество между комисията Тран и ИМКО. Най-малкото би трябвало да имаме равни права по отношение на това досие. А сега по предложенията на госпожа Дели. Е, ние не сме наивници, ние знаем много добре какво означава е, тази промишленост не само е, от тази страна на океана, но и отвъд. Е, американците всъщност са тези, които, така да се каже, побутнаха а, е, лавината и тя се срина. А, германски инженери също а, е, са участвали, а, е, както знаем, в а, цялата история. Е, това не означава, че трябва като цяло да е, бъдем скептично настроени и да протестираме срещу автомобилостроенето в Европа, да смятаме, че всички те бършат някакви наредни неща. Е, тази промишленост е твърде различна е, в някои държави е, членки е, се конструират и проектират автомобили, които а, са не само малки по размери, но и а, вредят, а, така да се каже, малко на околната среда. А, така че би трябвало да насочим вниманието най-вече към а, желанието ни а, да се създават по-малки автомобили които а, е, малко да потребяват а, е, дизел или бензин, сено, гориво, и времено да обърнем внимание на всички възможности и шансове, които се крият именно в е, потреблението или е, консумацията на е, горива. В САЩ, както знаете, автомобила Тесла се радва на голямо внимание и ние сме в една много ожесточена конкурентна среда в автомобилния сектор. И затова трябва да помислим за иновативни варианти, които са и екологосъобразни. Така че аз тук пък на това място ще подкрепя колегата Бах. Да, добре. Предлага се създаването на независим европейски орган, надзорен орган. Това от една страна така, звучи добре, от друга страна трябва да мислим и за възможностите и шансовете от гледна точка и на потребителите, и на гражданите, на заетостта, когато залагаме на една е, хармонизирана е, по отношение на Европа система, но ние знаем, че става дума за национални решения. И в това отношение не бива да проявяваме излишна наивност. Трябва да се насочим най-вече върху а, това да получим колкото е възможно повече а, въз, нови решения, които водят до намаляване на а, потреблението на бензин, на дизел, което от друга страна ще доведе до намаляване на емисиите, но в никакъв случай не бива да рискуваме да унищожим тази промишленост и да ликвидираме работни места. Така че трябва да търсим един среден път. Имаме нови инструменти, които насърчават иновациите и по този начин ще се стигне до положителни резултати, които ще бъдат от полза за потребителите. Освен това е, става дума и за промени по отношение на структурата. Естествено, това не става от днес за утре. В никакъв случай не бива да разклащаме е, националните економики в Европа. И трябва да внимаваме, естествено, и за всичко това, което се случва от е, другата страна на океана. Господин Кох, да, благодаря. Благодаря много а, за м, предложението на комисията за въвеждане на а, а, така, нови елементи в одобряването и надзора на пазара на ботаните превозни средства. А, Съгласен съм в голяма степен с предложенията на докладчика. Скептичен съм по отношението на създаването на нов европейски надзорен орган. Не би трябвало във всеки случай да критикуваме единствено Volkswagen и да се опираме само на скандала Volkswagen. Аз не смятам, че всички или ако не всички, поне повечето големи автомобилостроители е, са е, използвали някакви е, подобни средства при създаването на автомобилите и пускането им в движение, не е само Volkswagen, така че е, трябва да имаме предвид това и да не поставяме, е, така да се каже, на е, кладата единствено Volkswagen. Много необходими са, естествено, и надлежни изпитвания и независимост на е, е, органите, които ще е, извършват проверките и ще изпитват при реални условия, в лабораторни условия. Е, естествено, трябва да мислим за връзката между автомобилостроенето, използването на автомобилите, туризма, економиката и така нататък. В момента типовото одобрение е, не би трябвало е, в е, редица случаи да води до прекратяване на производството, но аз мисля, че има и тежки случаи, в които можем да помислим. Затова ще подготвя съответните изменения. Следващият оратор, господин Ертук. Да, благодаря. Ще изчета текста, който е подготвил нашия докладчик в е, сянка и след това ще се опитам е, да представя и моите собствени идеи. И така. И така. Ти си началник, говори, казва господин Вин Фандекамп. Камп. Госпожа Грапини е нашия докладчик в Сенка, аз я съм Есто. Ако правилно разбирам, проекто становището предлага се независим европейски надзорен орган. Това е добра идея, но трябва естествено добре и да се регламентира неговата дейност. Също времено не мога да подкрепя идеята за приемане на делегирани актове. Е, като е, е, имам предвид регламентите, издадени от Европейския парламент и съвета, единствено комисията е в правото си да издава делегирани актове и актове по изпълнение. Uh Европейския надзорен орган би трябвало да има за задача всъщност само да контролира начина по който се прилага законодателството от националните е, органи за типово одобрение е, и да координира тяхната дейност, е, да следи за прилагането на правилата, а инак решенията са, имат национален характер. Хубаво би било да помислим и за съответните е, законодателни предложения, които да гарантират една такава система. Много важно е, естествено, да се има предвид, че типовото одобрение е въпрос е, на държавата член, в която се извършва и компетентния орган. Е, в никакъв случай, когато поставяме определени изисквания към автомобилостроителите, не бива да забравяме необходимостта от облегчаване на малките и средните предприятия. Не бива да е, ги натоварваме с непосилно бреме. И така, това са основните елементи в е, становището на госпожа Грапини. Сега стигам до моите гледни точки. Три са основните момента, на които ще се спра. Те са и основни моменти в становището на докладчика. Прозрачност, хармонизация, спазване на стандартите. Преминавам към немски родния ми език. И така, трябва да бъде е, по подходящ начин е, изградена работата на техническите служби и е, тя да бъде координирана и хармонизирана. Естествено, по отношение на типовото одобрение и надзора на пазара се изисква според мен повече прозрачност, повече публичност, така че гражданите да са наясно с всичко това, което се извършва и един такъв процес ще допринесе до, за оптимизиране на процеса, именно чрез участието на независими трети лица. Според мен някои неща трябва да се коригират в това отношение. Имам предвид действащата към момента система. Освен това, трябва да имаме предвид, че в 28-те държави членки работят 28 различни органи за типово одобрение. Тяхната практика много често се различава и при всички положения една, е, една по-добра координация ще допринесе за избягване на скандали като този, който преживяхме. Да, стана дума и за това да не застрашаваме работните места. Но в крайна сметка, е, е, госпожо Аяла Сендер, кой застрашава работните места? Това са именно производителите на автомобили. Те именно застрашиха е, работните места, те излагаха гражданите, те допринесоха за толкова много преждевременни смъртни случаи и същевременно до този момент нищо не се случва. Никой не е даден на съд, няма съдебни производства, няма присъди е, няма наказани. И на практика автомобилостроителите и естествено концерна Volkswagen в този случай, както и други, които използват подобни практики, но и официалните държавни органи, които би трябвало да извършват проверките и да дават одобрението, те са виновни. Да, германски инженери са посочили за какво става дума при Volkswagen и са, така да се каже, е, е, срутили лавината. Но преди да е, сезират американските компетентни органи, те са обърнали внимание на германското правителство на този проблем и то не е обърнало внимание на техните сигнали. И така, много, да кажем, големи суми са спестени именно по този начин, чрез тези измамни системи, които дават нереални стойности на емисиите. Но сега какво става? Концерна плаща невероятни, но големи суми, сто пъти по-високи от това, което са спечелили с измамните си така, инсталации и техники като а, санкции. Е, и какво става? Е, всички са мамили, е, се оказва, от изследванията, проведени в последствие и проучванията в автомобилостроенето. И в Италия, и в Франция, и в Германия няма никакво значение къде точно е, е седалището на е, автомобилната компания. Е, ако е, съответните е, проби е, е, и е, изпитвания на случайен е, признак е, и принцип е, показват, че нещата не са в ред, естествено тогава трябва да се вземат е, радикални мерки, е, за да се прекрати тази порочна практика. И Естествено, трябва да има финансова независимост на проверяващите органи и на органите, които извършват типовото одобрение. Има обаче, така да се каже, една група от експерти или хора, които а, си пътуват то в Люксембург, то Франция, то Италия, то Германия и така нататък и извършват, така да се каже, изпитванията и дават одобренията. А, ето по тази причина аз настоявам за независимост на тези служби, които извършват одобрението и на техническите служби в Европа. Ако в една а, независима институция бяхме инвестирали, а, макар и минимални суми, да, е се казва едно евро да бяхме инвестирали, щяхме да си спестим огромните загуби и резила на всеки две години е, ТЮФ, е, това е техническата служба е, за проверка на автомобилите в движение, която извършва техническата проверка на автомобилите, е финансово, не само финансово, но изобщо независима. И затова в Германия автомобилите, които са в движение, все пак са в ред. Да, добре. Е, не би трябвало, в крайна сметка, е, да се заблуждаваме. Е, необходима ни е абсолютна независимост, най-вече финансова. Яна Шиковска от комисията има думата. Благодаря, председател, Добър ден на всички. Искам да благодаря на докладчика за проекто доклада. Комисията смята, че наистина това е проект, и измененията вървят в посока на предложенията на Европейската комисия. Целта е да направим така, че системата за типово одобрение в Европа да бъде по-ефикасна и по-надежна. Смятаме, че текста на доклада отговаря на тези изисквания, а, така че много се радваме, че има такива проектоизменения. Поне голямата част от тях ни харесват много. Също така, нещо много важно, Европейската комисия, парламента, вие трябва да изпратите ясен сигнал. Необходима е основна промяна. Това прави и нашия доклад. Говорим не за козметични промени, говорим за цялостна промяна на системата. Обедени сме, че е изключително важно вашата комисия да излезе с такова силно послание. Няма да говорим по подробностите, свързани с измененията. Ще се спра само на някои изменения и някои промени. Можем да кажем, че подкрепяме всички изменения, които искат по-голяма прозрачност, по-добро разделение на ролите в процеса за типово одобрение – Знаем, че има екологични тревоги, които са изразени и които се забелязват сред измененията. Смятаме, че те са много правилни. И не на последно място подсилване на надзора над пазара и процедурите. Да, съгласни сме и с това. Не искам да навлизам в подробности, но смятаме, че приветстваме а, голямата част от идеите. Готови сме да работим и с докладчика, с гласите в сянка, за да има а, пояснения, ако те изискват такива. Има няколко елемента обаче, върху които искам да се спра, по които Европейската комисия изпитва известни безпокойства. На първо място създаването на независим орган. Това, което сме предложили, е една система за надзор – и независим контрол, която ще направи така, че ролята по надзор на пазара да се извършва, както трябва. Ще видим точно от какво имаме нужда. Също искаме независимост. Той бе подчертан като... Независимостта бе подчертана като принцип. Това е само едно от условията. Е, имаме вече бюджет, е, кадруване, срокове. Смятаме, че в системата трябва да има независимост, да, но може би е, не, като се създаде нова институция. Следващото нещо, което трябва да спомена, а, е срока. Благодарим на ЕМИС и комисията, комитета ЕМИС, но смятам, че има известна спешност тук. Говорим за реформа на системата, която не работи добре, не е оптимална и не е достатъчно а, реагираща на исканията на клиентите. Това не бива да се случва. Не говорим а, за това да се прави компромис с качеството. Не. Но трябва да се работи в много бързи срокове по това предложение. И накрая емисиите и тревогите свързани с тях законодателството за типовото одобрение не е мястото, където трябва да говорим по тази тема, особено, що се отнася до стратегии за опазване на двигателите. Има регламенти, които се занимават с тази тема, с емисиите и там, според мен, трябва да говорим по тази тема. Ние сме на ваше разположение, за да се търси оптимална формулировка. Подкрепяме доклада. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата още веднъж на докладчика. Господин председател, уважаеми колеги, аз съм много щастлива, че комисията каза нещо днес е, и то е следното, че трябва да се действа по-бързо въпреки че пасивността на Европейската комисия по тази тема трябва от 10 години. Това наистина е много тежък проблем. Аз казах, че става дума за много важна тема и наистина трябва да отделим а, достатъчно време. А, не трябва да се връщаме а, да ревизираме законодателството, за да прикрием само скандала за 2-3 години. Това не е необходимо. Аз искам да напомня на колегите, че трябва да а, работим наистина в дългосрочен план. Имаме примери за емисии. Е, е, става дума за е, скандални емисии, които бяха разкрити и няма никаква причина да се мисли, че ако контрола не е реално ефикасен, във връзка с НОКС нормите, т.е. за азотните оксиди, всъщност ако той е неефикасен, а другия тип е, контрол е ефикасен, това не е достатъчно. Ние няма да можем да постигнем нашата цел. Защо? Защото НОКС са всъщност е, само върха на айсберга, под който се крие скандал. Второто нещо, е, по което аз искам да насоча вниманието ви, е следното. Всички вие казахте много важни неща, що се отнася до независимостта и контрола. Аз мисля, че днес господин господин председател. Вие също а, споменахте нещо подобно за а, финансовата независимост. Аз смятам, че не можем да а, си позволим липса на контрол. Аз наистина предлагам една голяма агенция. Аз чух комисар Ферхайнер последното е, изслушване на емисии. Мога само да ви гарантирам, че аз днес ще поставя реални въпроси пред Европейската комисия и нейния капацитет за независимост. Аз мисля, че трябва и наистина вие имате право да кажете, че ключовите въпроси трябва да бъдат засегнати в този доклад, който да гарантира всички цели. Вие много добре ги изложихте въпроса за реалните условия, защото всъщност това е наистина истинско предизвикателство. Но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 искам да а, направя следното заключение в момента, в което вярвам. Не можем повече да приемаме аргументите за безработица, ако а, се заемем с автомобилната промишленост. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че заетите там са жертви на скандала на автомобилните а, конструктори. Защо? Защото а, те бяха поставени до стената с един а, измамен програмен софтуер. Става дума за една индустрия от миналото. Е, всъщност е, работниците трябва да осъзнават е, новите енергии. Имам предвид водород и други вещества. Всъщност става дума за една пасивност, с която посрещаме всичко това. Мисля, че е, трябва да имаме, може би, малко по-бурен дебат. Е, и вие, уважаеми колеги, споменахте каква е целта. Това не е, засяга само Volkswagen, това засяга всички е, автомобилни конструктори и, е, и искам да припомня Дизелгейт и трябва да покажем на нашите законодатели, че можем да покажем, че Европа трябва да създаде стандарти, които могат да бъдат спазвани и второ да е, възвърне доверието и правата на е, потребителите, които наистина бяха жестоко измамени в тази афера. Трябва да се сложи край на тази история, трябва да се напише нова история на Европа, да се почне да се пише такава, за да се покаже, че Европа е тук по отношение на околната среда и човешкото здраве. Благодаря. Благодаря. Срокът за внасяне на изменения е 13 септември 12 часа. С това ние приключихме нашето заседание. Продължаваме сега закрито заседание на координаторите.